Witam Państwa bardzo serdecznie. Przepraszam za opóźnienie. Още веднъж добре дошли на днешното заседание. Съжалявам, че започваме с леко закъснение. Започваме до 10 часа по дневен ред ще разговаряме с, председа... с представител на ФАО. Ще ви кажа и някои подробности след малко, но ще започна с нещо друго. Може би вече сте получили имейла на госпожа Хазекамп. Не знам дали всички сте го прочели. Тя поставя под въпрос едно от решенията на координаторите, което беше взето вчера – във връз... беше разпределен доклад за транспортирането на животни и беше даден на ЕКАРЕ. Госпожа Казакамп обаче има възражения срещу това решение изразява това, тези свои възражения с доста остър тон. Просто исках да ви информирам за това. Ще кажа само следното. Докладът наистина беше разпределен на ЕКАРЕ чрез гласуване с 25 на 17 гласа т.е. координаторите разпределиха доклада по обичайния начин. Винаги се провежда дискусия, след което а, се ориентираме не по точковата система, а, тя ни е по-скоро така основен ориентир – Така че това е положението с вчерашното решение на координаторите. Що се отнася до мен, аз лично нямам никакъв особен интерес от това докладът да бъде разпределен на екаре като така ролята ми се поставя доста под въпрос от госпожа Хазека, бих бил щастлив, ако имах такова влияние, наистина. Тук се казва, че на заседанието на комисията съм саботирала предложение, подписано от 22 депутати, след което съм а, убедил председателския съвет да по отношение на правомощията на нашата комисия. Да, настоявах за тези правомощия, защото става въпрос за досие, което е точно в нашия ресор, Нямах, разбира се, да, а, е, нямах време да проведа дълъг а, е, проучвателен процес, така че наистина настоявах докладът да бъде даден на Комисията по земеделие, естествено с участието на Енви и Тран. Никога не съм възразявал тези две комисии да участват, въпреки че госпожа Хазекам твърди, че съм се изказал против участие на Енви. Така или иначе решението е взето. Много съжалявам, че получихме това писмо. Може би госпожата е добре да стане докладчик в сянка по този е, доклад и по този начин да допринесе със своята компетентност и ангажираност по темата. Така че всички бихме се радвали, ако тя вложи огромния си опит и експертни знания а, в името на хуманното отношение към животните участвайки като докладчик в Сянка в доклада на тази тема. По този начин тя със сигурност ще повиши качеството на доклада. Ако съм допуснал някакви пропуски, моля да ми извините за това, макар че не се чувствам виновен за каквото и да било. И пак повтарям, не съм преследвал никакъв личен интерес. А, вашето писмо е доста емоционално, но нека да спрем до тук. Ако координаторите желаят, можем да се върнем отново на този въпрос, но не ми се вярва да е необходимо. Така, край по тази тема. Извинете ме за тази оговорка, но смятам, че трябваше да поясня нещата. И така, уважаеми дами и господа, сега минавам на съвсем друга тема. Един от нашите високо уважавани колеги, колега с когото всички чудесно сме работили, а именно Жан-Пол Денано, е решил в края на месеца да се оттегли в пенсия. Има, той иска да си почине, не знам защо го прави Жан Пол. Ти изглеждаш чудесно, не изглеждаш уморен. Много хубаво се работеше с теб в парламента по различните доклади, но разбира се, уважаваме твоето решение. Жан-Пол Денано е депутат от 2014 година, но преди това има дълга кариера, дългогодишна кариера в а, региона Лимозен, във Франция по-голямата част от кариерата си е бил там на различни постове. През 1977 започва неговата кариера като заместник кмет, кмет, вице-президент и президент на регионалния съвет на Лимозан – това е неговата родина, която той много обича и в която е работил много енергично. В нашата комисия той беше заместник член, след това стана правен член, освен това работи и в комисията по бюджети. Помните ли отличния му доклад по протеиновите растения? Винаги съм се възхищавал на неговото спокойствие и уравновесеност. Имаме обаче една забележка към вас, господин депутат. Трябва да ви отправим тази критика, защото вие сте страстен музикант, свирите на китара и на акордеон. А, известен сте в цяла Франция с този си талант. през 2012 година бяхте така музикален съпровод на предизборната кампания на Франсуа Олан. Надяваме се, че все някога ще имаме възможност и ние да се насладим на вашето свирене. Дано Дано да дойдете при нас, например, преди празниците и да ни посвирите. Много е хубаво, когато човек има такова хоби, особено когато то е музиката. Високо го оценявам, защото лично аз нямам абсолютно никакъв музикален талант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 И когато някой има прекрасен слух и започне да свири дадена мелодия без ноти, това наистина за мен е достойно за възхищение. Още веднъж ти благодарим от все сърце, Жан Пол. Ще ни липсваш. Желаем ти всичко най-добро. Ако някой иска да каже нещо по този въпрос, сега е момент. Ех, такъв е животът. Ти ни напускаш днес и ние все някога ще напуснем този парламент. Предстоят избори. Всички ние все някога ще се завърнем в своите родини. Господин Андрия има думата. Euh, Благодаря, господин председател, за това изказване, което бе много точно, сърдечно и човечно. Не може всички да се присъединим към това, което казахте. Това за мен е един приятел, по-скоро отколкото координатор. Искам да кажа какво удоволствие бе за мен е да работя съвместно с Жан Пол. Както казахте, освен музикалните си качества, той има и големи политически качества. Мисля, че не е късно човек да го признае това. Той е образец за хуманизъм, за лоялност. Работата му е отличителна, така че искам да се присъединя към вас и да изразя своето уважение. неговата роля за нашия сектор, за земеделието и за развитието на селските райони беше много важна. Ние държим много на тези въпроси и искам от все сърце да му благодаря. Въпросът за ангажиментите, демокрацията, гражданското съзнание също маркират всичките него години на работа, така че искам да благодаря за това, което е той и за това, което е направил по време на своята политическа кариера. Аз изпитвам истинско приятелство към него и уважение като политик. Искам да ви благодаря, господин председател, че ми позволихте да кажа няколко думи в чест на Жан-Пол Денано, на който искам сърдечно да благодаря в лично качество и в професионално качество. Благодаря. Дес. Благодаря, господин Дес. Господин председател, искам да се присъединя към вашите думи и към думите на Ерик. Няма да отнемам време, но от името на моята политическа група искам да ти благодаря за хубавото сътрудничество тук в тази комисия. Желая ти всичко най-хубаво по по-нататъшен път. Надявам се, както каза и господин Сикерски, че ще те видим отново тук. Благодаря, господин председател. Аз съм много развълнуван от това, което се случва тази сутрин в началото на това, което за мен е последно заседание на Комисията по селски въпроси. Искам да ви благодаря на всички за този изключителен за мен момент. Бих искал да ви кажа, господин председател, колко високо оценя начина по който ръководите тази комисия с вашия авторитет. Мисля, че това е много важно за работата на комисията. Искам да благодаря на всички колеги за уважението. Мисля, че това е най-силната дума, която може да използва човек. Уважението, което ми засвидетелствахте. Всеки в тази комисия изразява своето мнение и след това се опитваме да обсъдим въпроса, да синтезираме всичко в интерес на селското стопанство и на Европейския съюз. Мисля, че от тук идва силата на Европа. Това е силата на нашата комисия е именно да извършваме синтез между нас в интерес на европейските граждани. Така че аз изпитвам много емоции. Искам да ви благодаря на всички за това, което направихте. Не ви обещавам да се върна с акордиона. Ще се опитам. Защото искам да се захвана отново с музиката, защото през тези 4 години тук е, до голяма степен е, не се занимавах с музика, аз свиря по слух и също така и говоря. Но не говоря английски. Моето ухо е по-настроено към музиката, не толкова към английски, който се остава мистерия за мен. Но така или иначе искам да ви благодаря съвсем искрено за този емоционален момент. Благодаря. Dziękuję bardzo. Merci beaucoup. Много благодаря. Господин Денано. И сега преминаваме вече по същество към дневния ред. Както знаете, беше проведено симпозиум за глобално партньорство в областта на почвите в Рим от 2 до 4 май Организиран беше от ФАО този симпозиум, но ние ням, бяхме поканени, но не можахме да участваме. Просто нямахме възможност. То беше и по време на малка пленарна сесия. Помолих обаче да бъдем осведомени за провеждането на световния симпозиум относно замързяването на почвите. Господин Вардакъс не можа да дойде по здравословни причини. Ще го замести господин Родриго Дела Пуерта, директор на звеното на ФАО в Брюксел. Също така тук е и госпожа Елгенио от техническия панел – за почвите. Знаете колко е важна тази тема. Обеден съм, че ще се връщаме неведнъж на нея, защото почвите и водите са основните предпоставки за производството на хранителни продукти. Управлението на почвите е изключително важна тема, защото качествените почви намаляват в световен мащаб. Точно качеството на почвите играе решаваща роля за нашата работа, но няма да ви отнемам време. Сега ще чуем презентацията Имате думата, господин Дела Пуерта, като ще ви помоля, когато стигнем до задаването на въпроси, да дадете възможно най-кратки отговори. Още повече, че ще се връщаме на тази тема. Радваме се на вашето присъствие и високо оценяваме доброто сътрудничество с ФАО защото всъщност преследваме едни и същи теми. Е, благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, добър ден на всички. Имаме удоволствието да се обърнем към вас по въпроса за възможността на почвите, сигурността на подводствената сигурност и развитието. Искам да благодаря на тази комисия за непрекъснатата подкрепа по този въпрос и за обърнато внимание на проблема с почвите. Може би се спомните, че през декември 2015 вашата комисия заедно с Комисията по развитие проведоха редица от срещи и обсъждания при закриването на Международната година на почвите и Международния ден на почвите имаше една изложба, на която се почета значението на почвите за живота на човека. Почвите са в основата на земеделието. Те са средата, в която всички растения, които ни дават храна, растат. 95% от храните, които ядем са пряко или косвено произведени чрез почвите. Здравословните почви са много важни за системите на хранителните вериги. Те предоставят хранителни съставки, вода, кислород, от която се нуждаят растенията, които ни дават храна. Когато почвата е замърсена, хран... храните могат да бъдат замърсени и това да се отрази на здравето на човека и околната среда. Мнозинството от е, нашите почвени ресурси са в е, задоволително лошо или много лошо състояние, като положението може да се влуши, ако не се предприемат мерки на всички нива, на държавно и индивидуално ниво, на парламентарно ниво, международно ниво. Замърсяването на почвите е основна заплаха, която е пренебрегвана през годините, дълго време защото много често няма реална представа за нея. Тя е скрита опасност. Например, ние виждаме замърсяването на въздуха, водата, но не виждаме замърсяването на почвите. Почвите са филтър – и буфер за замърсителите. Те пречат на тяхното навлизане в системата на храните, но те имат своите граници. Потенциала на почвите да се справят с замърсяването също е ограничен. Замърсяването на почвите намалява качеството на водите, въздуха, а също и е свързано с сериозни економически разходи. Това пречи на продоволствената сигурност чрез намаляване на реколтата, реколти стават е, опасни за консумация, което засяга здравето на човека и околната среда. Човешката дейност е основен причинител за замърсяването на почвите. Промишлената дейност е, води до много вредни химикали и отпадъци в околната среда. Същото въжи и за неустойчивите земеделски и животновъдни практики. Ето защо предотвратяване замърсяването на почвите трябва да е основен приоритет в световен план. Нашата организация ФАО и Международното партньорство за почвите влагат своите усилия за устойчиво развитие на почвите, включително и чрез предотвратяване и минимизиране на замърсяването на почвите. Международния симпозиум за замърсяване на почвите, за който спомена председателя, който проведе среща преди две седмици в Рим, бе успешно мероприятие, защото имахме видим принос от много партньори, които работят съвместно. Сред тях представители на академичната общност, политици, бизнес и други заинтересовани страни от цял свят – Замърсяването на почвите е глобално предизвикателство, което не познава граници. В един глобализиран свят ние носим отговорност за отпечатъка на антропогенната дейност върху храните, не само в нашата страна, а и в съседните държави или в несъседни държави, които ни предоставят хранителни продукти. Продуктивността на почвите не е известна в глобален план, тъй като има информация в развиващите се държави. Те нямат капацитет и ресурси да извършват оценка на замърсяването на почвите и да предприемат коригиращи действия. ФАО иска да увеличи информираността за тази скрита опасност, да изгради капацитета на съответните държави, които се нуждаят от помощ и да извърши цялостна оценка на замърсяването на почвите научната основа, за която ще говори колегата Родригес, вече е факт. Разполагаме с научни данни. Сега се нуждаем от действия. Искам да се възползвам от възможността да благодаря на Европейския съюз за непрекъснатата подкрепа на глобалното партньорство за почвите и работата на ФАО по здравословните почви. Надяваме се, че ползотворното сътрудничество с Съюза ще се засили в близко бъдеще, за да се борим с замърсяването на почвите и да се насочим усилията си към тази скрита опасност. В тази връзка искрено вярвам, че Европейския парламент ще изиграе ключова роля. Колегата Наталия Родригес Елхенио, която също е от секретарията на Глобалното партньорство за почвите към ФАО. Ще изнесе кратка презентация за резултатите от симпозиума и бъдещите мерки. Благодаря за вниманието. Thank you very much, Rodrigo. Благодаря, Родриго, за встъплението и за вдъхновяващото изказване. Ще ви представя няколко технически аспекти на замърсяването на почвите и ще обобщя основните заключения и препоръки, до които стигнахме по време на симпозиума. Родриго спомена, че замърсяването на почвите е скрита действителност. Защо скрита? Защото говорим за химическа деградация, която не се вижда има наличие на опасни вредни вещества в почвата с по-висока от обичайната концентрация. Междуправителствения технически съвет по почвите, нашата техническа група към глобалното партньорство, разработи един доклад през 2015 на тема основните заплахи за почвите и тяхното здраве. Замърсяването на почвите бе определено като една от тези основни заплахи. В Европа и в Евразия замърсяването на почвите е третата по важност заплаха за здравето на почвите. И ние носим отговорността за това замърсяване. Антропогенната дейност е основен източник на замърсители в почвите. Има голямо разнообразие от най-различни опасни смеси, които се изпускат в околната среда. 1000 144 000 химикали се изпускат всеки ден в околната среда и нямаме никаква представа какво е взаимодействието между тези елементи. Например, в Европа имаме над 340 000 замърсени обекти. И трябва да се извърши рекултивация, което е свързано с големи разходи. Според разчетите 2,8 милиона обекти евентуално могат да бъдат замърсени и то само в Европа. Освен това, нямаме никаква представа какъв е размера на дифузното замърсяване на почвата, което е причинено от е, химикалите в земеделието. Замърсяването на почвата, както казах и председателя Родриго, има сериозно отражение върху качеството на водите, въздуха. То засяга нашето здраве, околната среда, хранителната безопасност. Очакваното население в света ще е 9 милиарда през 2050 и ще има нужда от предоставянето на безопасни храни. Глобалното партньорство за почвите е разработило доволни насоки за устойчиво управление на почвите, които могат да доведат до увеличено производство на храни с 58%. Очакваното население ще изисква 60% увеличение на производство на храни. Ако изпълним практиките за устойчиво управление на почвите можем да достигнем този процент. Замърсяването на почвите е реална заплаха за целите за, устойчивост, за устойчиво развитие, които всички сме приели. Постигането на 12-те цели е пряко свързано с предотвратяването и минимизацията на замърсяването на почвите. Глобалният симпозиум за започвано замърсяване бе истински успех. Участваха повече от 500 учени, политици, представители на бизнеса, на органите на управление, лицата, които използват земята. Те работиха много интензивно в рамките на 3 дена, за да заработят заключения, които ще представя сега. Беше ясно, че почвеното замърсяване е глобална заплаха. Имаше презентации от целия свят по време на симпозиума и това е факт. Ние сме изправени пред този проблем навсякъде. Положението е притеснително, но пред нас се разкрива и възможност сега. През декември, третото заседание на Асамблеята по околна среда към ООН е на това заседание бе подписана декларация срещу замърсяване на почв... замърсяването на почвите за рекултивация и предотвратяване на замърсяването на почвите. Основните заключения на симпозиума бяха, че има научни доказателства, че почвеното замърсяване е притеснителна заплаха за земеделската производителност, безопасността на храните и здравето на човека, че борбата с замърсяването на почвите изисква съвместни усилия – на абсолютно всички, за да се предотврати, минимизира и рекултивира проблема. Основните източници на замърсители са свързани с антропогенна дейност, промишлеността, управлението на отпадъците, но също и земеделието. Трябва да инвестираме в устойчиви почвени практики. Предотвратяването на почвеното замърсяване трябва да е основен приоритет в глобален мащаб – защото разходите по рекултивация на замърсените почви са много големи. Ето защо превенцията трябва да е основен приоритет. Статус на глобалното почвено замърсяване е неизвестен. Трябва да инвестираме за създаването на национални системи за информация за почвите и развитие на капацитет като предпоставка за решаването на проблема. Ние искаме да инвестираме в пилотни проучвания в различни региони по света, най-вече Африка и Азия. Защото там е основният проблем. Има много слаба нормативна уредба за борба с почвеното замърсяване и няма данни за случващото се. Препоръките, около които се обединиха всички участници по време на симпозиума са важността на разяснителните кампании сред децата, младежта, политиците, лицата, които обработват земята, за да разберат какво е замърсяването на почвите и какви мерки са необходими за борба с този проблем, как да се предотврати проблема и как да се извърши рекултивация. И тук ролята на глобалното партньорство е много важна. Ние провеждаме разяснителни кампании всяка година на тема основните заплахи пред почвата. Тази година няма да е по-различна. Ще проведем разяснителна кампания по време на декември месец. Друга идея, която възникна по време на в симпозиума бе да се сформират две технически работни групи за подпомагане на процес на информирано вземане на решения. Ще се разработят също така и контекстуализирани насоки за оценка, мониторинг и картографиране на почното замърсяване. Както казах, предотвратяването на почното замърсяване трябва да е основен приоритет. Превенцията изисква изпълнение на съществуващите насоки, като кодекс алиментариус на ФАО, доброволните насоки за устойчиво управление на почвите, кодекс за поведение за пестицидите, плана за антимикробна резистентност. За да ги подобрим и да сме сигурни, че ще предотвратим замърсяването на почвите. И трябва да насърчавам изграждането на капацитет и обучението, което да обхваща целият цикъл на замърсяване на почвите. Както вече ви казах, ще проведем важна разяснителна кампания по време на Световния ден на почвите през декември. Може да се присъедините към нас и да следвате хаштага замърсяване на почвите. Това тази година ще изпълняваме заключителни документ от симпозиума и ще се опитаме да изпълним всички тези препоръки. Ще разработим и технически ръководства за регионално предвъртяване на замърсяването на почвите и рекултивация. Но сме изправени пред сериозни ограничения. Нуждаем се от повече финансиране за инвестиции в конкретни мерки за здраве на почвите. И тук искаме да благодарим за подкрепата на Европейския съюз, но искаме да продължите да бъдете част от нашата работа. Почното замърсяване за заплаха за устойчивото развитие. Процесът може да се обърне единствено чрез действия по места. Нека да работим съвместно за здравословни почви, за безопасност на храните. Сега имаме международен апел, между... научни данни, и вече няма оправдания. Време е за действие. Благодаря за вниманието. Трима колеги искат думата. Сред тях е господин Хойслинг. По една минута на човек, защото вече е почти 10 часа. Скоро ще започне съвместното заседание с Енви. По една минута на човек. Muchísimas gracias. Президенте. Благодаря. Госпожа Сенра се изказва. Благодаря за тази презентация и за този доклад. Мисля, че той е много важен. Аз съм от Галисия и една от основните дейности, с които се занимавам в качеството си на евродепутат, е да посещавам селските райони, които са сериозно засегнати от индустриални отпадъци и от всякакви други отпадъци и остатъчни вещества. Автономните власти използват отдалечените райони, за да стоварват там всякакъв вид отпадъци от цялата страна. Това е нещо много опасно и е много важно да предприемем действия, защото ние тровим сами себе си и нашите почви са отровени. По този начин се трови и населението, което живее в селските райони. Ето защо е много важно да направим нещо по въпроса и както каза председателя, заслужава си в комисията Агри да обсъдим този проблем. Трябва да видим дали подобни практики съществуват само в моята страна или като цяло. Благодаря. Права сте, да, трябва да се вземем с този въпрос. Господин Вайц. Да се промени ОСП, така че да имаме по-добро ниво на защита на почвите. Благодаря, господин Хойзлинг. Какво смятате вие за новата реформа на ОСП? Може би трябва да вземете отношение, да видим кое то е скъпо, има изискване за елиминиране на подобни практики понякога. Аз искам да разбера малко тема. Благодаря. Точно както господин Агню и аз трябваше да гласувам в друга комисия, така че не можах да присъствам. Мисля, че темата е изключително интересна и важна. За мен е важно да имам по-добро качество на почвите, да имаме по-устойчиво производство, за да може всички да спечелят. Всички знаем, че обсъждаме само върха на айсберга. Може би трябва да е разследваме какъв е проблема. Може би трябва да има нови технологии, иновации, с цел да се подобри качеството на почвите. Напълно съм съгласен по този въпрос. В момента говорим за регулацията в областта на торовете. Има предложение да се намали количеството кадми е, и фосфати в изкуствените торове. Е, аз е, съм за определене на стрикни нива на кадмиума, тъй като що се отнася до качеството на почвите, фермера ще бъде обвинен, ако се намери кадми в е, храните. ФАО готова ли е да каже ясно, че сега е време да има по-добро законодателство относно кадмия в изкуствените торове? Моля ви да бъдете пределно кратки, тъй като сега вече ще започнат да идват и представителите на комисията МВ. Господин Фланаган, и вие имате думата, съвсем накратко. Когато се кандидатирах, Знаех, че няма да започваме на време. Темата е изключително важна. Трудно може да се прецени обаче нената важност, като погледнем броя на хората в залата. Тя е важна, тази тема, защото ако нямаме добро качество на почвите, скоро всички ще умрем. Жалко е, че има толкова малко хора в залата. Искам да кажа нещо във връзка с господин Агню. Аз се притеснявам повече от него обаче. Има ползи от това да се използва така нареченото анаеробно разграждане, шлаката и така нататък. Има възможности в тази връзка. Има обаче и сериозни притеснения относно това какво попада в шлаката преди тя да бъде обработена и дали от нея се премахват тежките метали, като кадмий, например. В вашия документ има раздел, посветен на този въпрос. Доколко съществува този проблем? Къде куца законодателството? Каква е ролята на агролесовътството? Ние май сме интелигентно животно, хората, председател се опитва да прекъсне оратора, но оратора продължава. Има различни слоеве в почвата и те се смесват и става пълна бъркотия. Е, това място е просто един фарс. Госпожа